Президента на Тимор Президента на Тимор Лесте. Welcome to the European Parliament, Mr. President. Welcome. Добре дошли в Европейския парламент, господин президент. Добре дошли отново след 18 години.